Hello. Peter. Please sit down, Peter Rush. Välkomna eh, till... Eh... Добре дошли. Обявявам заседанието за открито. Дневния ред е доста дълъг, така че е добре да започваме. Възможно е да е, се наложи и да огранича времето за изказване по време на днешното ни заседание, за да можем да си свършим работата. Първа точка от дневния ред, приемане на дневния ред. Има ли някои предложения за Промяна в дневния ред? Не. Добре, в такъв случай дневният ред е прият. С това преминаваме към следващата точка. Одобрение на протокола от заседанията на 26 януари и 10-11 феврари. Имате ли коментари? Можем ли да смятаме, че протоколите са прияти? Да, протоколите са прияти. Няколко съобщения. Първо, това заседание се излъчва по интернет. Надявам се, че никой няма нищо против. И второ, в документите си Можете да намерите материали срещата в Нью Йорк на 5 и 6 февруари. Имате ли коментари? Да, господин председател, исках а, да приветствам казаното от вас тук. Има делегация от а, Федерацията на европейските транспортни работници, които имаха демонстрация тази сутрин в Брюксел и а, в момента присъстват на заседанието ни, тъй като а, ще обсъждаме въпроси, които са много важни и за транспортните работници в Европа. Благодаря много. Да, добре дошли сте на нашето заседание. С това приключваме с съобщенията на председателя след Процедурния коментар на господин Кремер. Преминаваме към точка 4. Права на пациентите при трансгранично здравно обслужване. Това е доклад, по който ще гласуваме днес. Но преди да гласуваме, искам да дам думата на господин Брагето, докладчика. А, нямате какво да кажете? Добре, в такъв случай няма да ви принуждавам да взимате думата, тъй като и без това времето ни е ограничено. В такъв случай нека да преминем към гласуването. Мисля, че всички получихте съобщението, че трябва да си носите картите за гласуване. Нали така? Добре, в такъв случай нека да започнем гласуването. Първо гласуваме по изменение 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 23 за, Против? ли се? Отхвърля се. Има нещо, което пропуснах да спомена. Обсъдил съм с секретарията за това дали някои изменения могат да се допуснат или не. И установихме, че 24, 26, 33 и 67 е, не са допустими, тъй като те се позовават на различна правна база. И така, говорим за 24, 5, 6 и за 33 е, и 67. Преминаваме към следващото изменение за против въздържали се приема се. След това а, идват измененията, които отпадат и преминаваме към изменение 64 за против въздържали се приема се. Изменение 66 за да.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 По 71-во изменение електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 17 за, 18 против, т.е. изменението отпада. 73 за. Против. Мисля, че е отхвърлено, но все пак нека да направим електронна проверка по изменение 73. Моля, гласувайте. 73. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Да, прав съм бил. 38 човека гласуваха, 19 за, 19 против. Значи изменението се отхвърля. Изменение 72. Устно. С устно изменение за датата на влизане в сила на Регламент 883-2004 за. Против. Въздържали се. Нека отново да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 39 човека са гласували, 21 за, 17 против, 1 въздържал се. Приема се. 74 с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. 12 и 75 са оттеглени 76 за, против, въздържали се, приема се. 77 за,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 Първата част започва с думите The Public Authorities in the Member States и завършва с думите по член 18. Започваме с гласуване по първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. По втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 изменение за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, приема се. Компромисни изменение Б за против, въздържали се, приема се. И така няколко изменения отпадат, с което стигаме до компромисно изменение С. За, против, въздържали се, приема се. 101 и 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 отпада. Компромисно изменение Д за, против, въздържали се, приема се. 105 се оттегля, 108 за, против, въздържали се, отхвърля се, 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 с устно изменение, което казва да се заличат думите за пациента, за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се. Мисля, че добре да направим електронна проверка. И така, електронна проверка по 114, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 40 гласували, 19 за, 21 против. Няма въздържали се. От изменението се отхвърля. 116 за. Против въздържали се. Приема се 117 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 119 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение е за, против, въздържали се, приема се. Което означава, че отпада един една голяма поредица изменения и стигаме до 134 и 135, две идентични изменения за, против, въздържали се, приема се. 136 е оттеглено. Няколко изменения отпадат. Стигаме до компромисно изменение F. За, против, въздържали се, приема се. Всичко отпада до 150 за 150 изменение. Против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромисно изменение Г. За, против, въздържали се, приема се. С това отпадат следващите две изменения. Отиваме на 160-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 161 за а, с устно изменение, извинете, в а, което се говори за регламент 883-2004 за против, въздържали се, приема се. 162 за против, въздържали се, отхвърля се, 163 е оттеглено, 164 за, против, въздържали се, приема се, 165 за, против, въздържали се, приема се, 15 за, против, въздържали се, приема се, 166 за, против, въздържали се, приема се. 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Хаш. За, против, въздържали се. Приема се. 182 за, против, въздържали се. Приема се. 173 за, против, въздържали се. Приема се. 174 за, против,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 178 със устното изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 179 за. Против. Въздържали се. Приема се. 180 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 181 за. Против. Въздържали се.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 193. За, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, приема се. 195 за, против, въздържали се, приема се. 196 за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, приема се. 198 изменение.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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 40 гласуваха, 21 за, 19 против, така че изменението се приема. Четвърто се отегля, 29 за, против въздържали се, отхвърля се 5 за, против въздържали се. Приема се 6 за, против въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се, 32 за, против, въздържали се, отхвърля. 33-то не е допустимо.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 е, за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за. Разделно гласуване на две части. Първата част е без думите and entitlement to them. По първата част да, против,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 24 и 25 не са допустими, с което стигаме до крайното гласуване по проекто становището с измененията. Електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 41 гласували, 35 за, 2 против, 4 въздържали се. Становището е прието. Поздравление на господин Брагето. Mr. Social Fund. Do we have anything? No. Okay. Då vi till... И така, сега преминаваме към следващата точка по дневния ред. Разширяваме на кръга на видовете разходи, допустим за финансиране, от, за финансиране от Европейски социален фонд. Има две изменения. Преди да гласуваме от името на госпожа Гресле, искам да кажа, че тя отегли и двете си изменения. Благодаря ви. В такъв случай ще имаме само едно гласуване. Гласуване по доклада, тъй като няма изменение, тъй като това е законодателно предложение. Започваме електронното гласуване. Моля, гласувайте. Е е. Дали всички са гласували? Гласуването приключи. 40 са гласували, 38 за, 2 против, няма въздържали се. Поздравления за госпожа Янс. Следващата точка е обща иммиграционна политика на Европа, принципи, действия и инструменти. Това е становище на нашата комисия за Комисията по граждански свободи. Започваме гласуването. Започваме с компромиса. Ако е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6 и 7 отпадат. 8 за? Против? въздържали се. Нека за всеки случай да проверим по електронен път. Изменени 8. Дали всички са гласували? Гласуването приключи. Резултат. 4 са гласували. 18 за, 22 против, отпаден. Компромис 2 кой е за?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 против, въздържали се, приема се. 2. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 3 за, 3 за. Против, въздържали се, приема се. 4. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 5. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме на становището с измененията. Започваме електронното гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. 39 гласували, 37 за, 1 против, 1 въздържал се. Поздравление за госпожа Мадейра. Преминаваме към доклада на госпожа Тополус за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт. Процедурен въпрос. Да, имате думата. господин председател. Искам да кажа, че тук съм в качеството си на заместник-председател на парламентарната комисия по транспорта от групата на социалистите. Искам да кажа, че този доклад е от решаващо значение за безопасността по пътищата и социалните условия на работа на шофьорите. За това призовавам колегите да гласуват много внимателно за този доклад, който е важен за всички участници в пътното движение. Благодаря ви. Може би това не беше съвсем процедурен въпрос все пак. Съгласен съм, че това не е процедурен въпрос и също така мисля си, че ще съгласите, че има и други позиции. Това също не беше процедурен въпрос. Добре, нека да преминем към самото гласуване. Първо гласуваме по изменение 9. Кой е за? Против? Ще проверим по електронен път. Започваме електронното гласуване по изменение 9. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. 4 са гласували, 23 ма за, 17 против, няма въздържали се. Отпада и гласуването няма да продължи. Uh, uh, listen to me. Моля да ме изслушаме. Трябва гласуваме за законодателното предложение, което отхвърляме. Т.е. отново гласуваме за законодателното предложение. Yes, yes. The amendment. It is the amendment. okay. You, you want to have the same. Uh... But, but I, I have to because for me it's very. За мен нещата са така. Ако имаме противоречащи си предложения, то тогава това води фактически до нула, до крайен резултат нула.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 Преминаваме към Европейската фундация за обучение, осма точка от дневния ред. Както ви е известно, има нови правила за тази организация. Тук имаме гости и трябва назначим експерти за Европейската фундация за обучение. Поканили сме трима гости, трима наши посетители, които са експерти са предложени от парламента да бъдат назначени като официални експерти по тази тема и те трябва да направят кратки изявления преди да извършим официалното им назначаване. Много моля всички присъстващи. Аз разбирам, че някои от вас много емоционално подхождат към резултата от гласуването, но сега трябва да дам думата на поканените от нас експерти, на нашите гости. Я велкомна herr Добре дошъл, господин Мерсия.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 признателност за поканата да присъствам на това заседание и съвсем накратко да спомена два въпроса. Първо, приоритетите и мисията на фондацията, така както те са залегнали в нейният регламент от миналия декември. И да ви кажа, че аз лично, заедно с моите колеги, се опитваме да разработим достатъчно ефикасна методология, за да отговорим на очакванията на вашата комисия. Какви са приоритетите на фундацията? Те са дефинирани във втори и трети член на правилника. Важно е да не се повтаря това, което вече е направено. Три неща ще спомена. Първо, стремим се да създадем глобален подход към образованието през целия живот, за да се използва човешкият капитал и особено в периода на криза, който преживяваме по отношение на заетостта и социалните въпроси и също така развитие на апарат за обучение и за работодателите. От тук идва значението на информацията и на анализа на всички участници в този процес в страните бенефициенти за страните, е, институциите на страните членки, нещо, което очак, предполага предогаждане на бъдещите е, промени, приспособяване към економическите условия и съв, заедно съвместна работа на всички участници в този процес. Нещо друго, което искам да спомена, това е значението на ефикасното сътрудничество между всички партньори. Фундацията не може да работи сама, тя трябва да работи с всички служби на комисията, на страните членки и на други институции, като СЕДЕФОП и Дъблинската асоциация. Ние се стремим към а, сътрудничество, а не към съперничество. Стерилно съперничество бих казал, би било то. Второ, как ще се опитаме да отговорим на вашите очаквания и да изпълним мисията, която ни е възложена. Първо, като слушаме това, което иска да ни каже вашата комисия, да включваме всички ваши препоръки в нашите приоритети, в всички аспекти на нашата работа като отчитаме бюджетните въпроси и социалния диалог. Второ, да се опитаме да допринесем а, в разработването на големите проекти за оценка, за подготовка на програмите и на бюджета и преди всичко анализа на а, дейността и това, което е свършено до този момент. Трето, в сътрудничество с нашите колеги трябва да установиме сътрудничество с вашата комисия и ръководството на фундацията. Ще се опитваме да ви информираме за всичко, което е от значение, за да познавате работата на фундацията, редовно да следите нейната дейност и ние, заедно с моите колеги експерти, ще ви информираме за приоритетите тематични, географски и други а, и ще отразяваме вашите желания в нашите приоритети. И това е, господин председател, в заключение бих искал да кажа, че се готвим да изградим плодотворно сътрудничество между обновемата фундация и вашата комисия. Като експерти ние трябва да мобилизираме всичките си знания и целият си опит, може би сте погледнали вече моята, моята биография, знаете опитът, който имам в тази област. Искам само да кажа, че съм готов да предоставя целият този опит в услуга на вашата комисия и на работата, която трябва да свършим заедно. Благодаря ви, господин Мерсия. Сега давам думата на госпожа Паркин. Благодаря, господин председател. Аз също много се радвам, че съм поканена днес. Няма да повтарям казаното от моя колега за начина по който ще взаимодействаме с вас. Той е абсолютно прав. Първо трябва да установим какво точно искате да знаете и по какъв начин ние ще установим тези данни как ще работим като екип и по какъв начин с, ще създадем взаимоотношения с други заинтересовани страни. Наистина е много важно да гарантираме добра комуникация. Бих казала, че аз бих могла да допринеса с, с широк спектър от знания за образованието, обучението, особено, що се отнася до инженерните науки. В Обединеното кралство ние включихме изискванията за устойчиво развитие в обучението по инженерни науки. Имаме различни органи и съвети, които се занимават точно с включването на нови сфери на знания, умения и квалификации. Така че мисля си, че с това бих могла да допринеса. Особено ми е приятно да видя разширяването на самата идея за инвестиции в човешки капитал и че се разширява мандата на Европейската фундация за обучение. Що се отнася до пригодността за заетост, колегата каза, че в момента сме в сложни времена. За това е много важно да се направи връзката между знанията и уменията и пригодността за заето с една страна и да обвържем това с условията, които са по-сложни в момента, е много важно. Аз имам опит от работа с правителствените институции и са работодатели, както големи, така и по-малки, в сферата на строителството и туризма и за това мисля си, че ще мога да допринеса за работата на нашия експертен екип. И освен това, добре говоря френски, имам и други чуждезици, които знам. Също така имам опит от работа в страни, в които те първа за започва процес на установяване на демокрация и мисля си, че бих могла да бъда полезна и в това отношение и бих могла също така да ви информирам в случай, че възникват проблеми. Нямам особен опит в сферата на управление. Имам, извинете, имам също така опит в сферата на публичното управление. Така че мисля си, че този мой опит може да бъде полезен. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Паркин. И сега, господин Палеократа, заповядайте. Благодаря, господин председател. Радвам се, че попаднах в късата листа, заедно с моите компетентни колеги. Във връзка с въпросите, които бяха зададени по отношение на задачите и приоритетите на фундацията и нейният управителен съвет. В рамките на своята, на своята мисия, фундацията трябва да преосмисли своите приоритети и цялата си стратегия в светлината на световната криза и нейното влияние върху развитието на човешките ресурси и по-конкретно върху обучението и подготовката. И това трябва да бъде направено в рамките на един нов, на новия дневен ред, дневен ред, социален дневен ред на Европейският парламент. Значи, тук влиза а, такива неща, като а, усилията за борба с а, безработицата на младите в страните членки Обикновено се смята, че подготовка, по-широката подготовка по-лесно помага на хората да си намерят работа. Във връзка с моята роля като експерт, очевидно е, че Европейският парламент насоча вниманието си главно върху социалните аспекти на заетостта и подготовката. В резултат на това експертите които ще представляват Европейският парламент на заседанията на управителния съвет, трябва да осветляват социалните измерения на въпросите за подготовката, възможности за подготовка на безработните, хората с увреждания, улесняване кариерата на стажантите и така нататък. Колкото до това как ще работя заедно с комисията, освен общите канали за свръзка, ще участвам в критическите прегледи на програмите годишни и многогодишни на фундацията, също така в работване на проекти, по които биха могли да се обсъдят допълнителни адхок задачи да се участва в работата на комисията по ваше искане и по този начин ще може да обсъждаме ключови въпроси в рамките на цялостната оценка на различните планове за подготовка, които фундацията разработва. Благодаря. Е, Благодаря и на тримата експерти. преди а, една, а, предишно наше заседание а, имахме възможност да разговаряме с, а, представители на фондацията. Винаги сме работили с тях добре. И а, прави сте, а, че подготовката и обучението през целия живот а, стават все по-важни в нашия живот, като имаме предвид новата економика, нуждата от разработване на създаване на нови умения, особено по времето на криза, което преживяваме в момента. Така че ако има каквито и да е възможности за по-добра подготовка в условията на криза, те трябва да бъдат използвани. Защото по-добрата подготовка не дава по-голяма възможност за гъвкавост и маневриране, когато търсим работа. Комисията трябва да направи своя избор. Имаме трима кандидати. Обсъдихме вече с координаторите и трите кандидатури. Може ли сега комисията да номинира тези трима експерти от името на парламента? Има ли някой, който да възразява? Няма. Значи единодушно приемаме тримата експерти за експерти на парламента в управителния съвет на ЕТФ. Европейска, е ФЕО, това е Европейската фундация за обучение. Сега а, продължаваме нататък. С а, фонда за приспособяване към глобализацията. Това е точка номер 9 от нашия дневен ред. Изменение на регламент 1927 от 2006 година за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Най-напред ще дам думата на госпожа Штайнер. А господин а, Ян Олсен от ЕКОСОК е също, е също тук. А, ние Отдавна работим заедно с него и двамата ще напуснем постовете си горе-долу по едно и също време, но първо господа Штайлер, който има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, тук говорим за изменение на регламента с Европейски фонд за приспособяване към глобализацията и минали път, когато обсъждахме този въпрос, имаше много разногласия. След това получихме много изменения, основно по е, въпросите предизвикали най-много разногласия. Ще се опитам да ги обобщя. Първо, Дефиниция на глобализацията. Второ, дефиниране на периода за прехвърляне на плащания, на крайни срокове, стойността на съпътстващите мерки, също така има разногласие дали да говорим за 0,35 или за 0,25, а пък цифрата на комисията е 75%, но има предложение тя да се увеличи. И също има спорове за периода на приложение. Комисията, както си спомняте, иска да става дума за 24 месеца, според мен периодът трябва да е по-кратък. Това са основните точки. засегнати от измененията. И бих предложила следното. Да проведа разговори с другите групи и с авторите на измененията. Мисля, че за някои неща можем да намерим общи формулировки, но има и въпроси, по които не съм съгласна. Бих се радвала подателите на изменения да обяснят е, своите основания. Добре. Давам думата на господин Яна Осен от, от економически и социален комитет, след което е, ще дам думата на депутатите. Благодаря, господин председател. Благодаря, че имам възможност да дойда от Економическия и социален комитет, так, е, за да се изкажа тук в вашата комисия на, по този въпрос ще премина на английски. Проекта Становището с, по, по което говорите, говориме във вашите материали, предлагаме някои а, изменения, но а, все пак крайният срок а, за преразглеждане е, е сложен твърде рано. Предлагаме също така хиляда извинете, 100 милиона вместо предложените 500 милиона. Предложението казва, че Европейския план за економическо възстановяване е разгледан в светлината на предложението на ревизираните правила. Ние, разбира се, бихме искали глобализационния фонд да се разшири да покрие и економическата криза. При всички положения смятаме, че е добре да се да се намали цифрата от 1000 е, на 500. Също така в член 8c се казва, че по, при специални обстоятелства по-малките пазари на труда биха могли да искат използване на този фонд и И когато има съкрещения, които са по-малко от 500 хиляди. Съгласни сме, че социалните партньори трябва да участват в а, а, е, вземането на решения и в разглеждането на кандидатурите. Затова предлагаме изменение към член 5.2а. Предлагаме нова точка, в която се казва следното. Тъй като социалните партньори са изключително важни, трябва тяхното мнение да се отчита, когато е, се е, разглеждат кандидатурите. По техническата помощ смятаме, че това също е много важно и затова предлагаме нов точка 4, която предлага, която казва, че комисията и техническа, е, техническата помощ, предоставена от комисията, трябва да е проактивна, като а, включва и съответната държава членка и социалните партньори в нея. Аз съм. Аз смятам, че тук можем да говорим за увеличение на техническата помощ на 0,4. И накрая. Смятаме, че фонда за приспособяване към глобализацията трябва да е, се използва в допълнение на средствата от, фондове, е, от структурните фондове, например Европейски социален фонд, и да, трябва да се включват партньорите от гражданското общество още повече в е, изразходването на средствата от фонда за глобализацията. Особено когато става дума за координиране на действията с мерките по, по финансиране от Европейския социален фонд. Благодаря. Господин Лидо, като ни, господин Шротер и господин Дъл имат думата. Благодаря, господин председател. Моята група назначи двама докладчика в сянка, за жалост и те и двамата не са тук. Така че, разбира се, те ще бъдат на ваше разположение, за да обсъдите всичко, което е от общ интерес. Сега, предложението на комисията, според нас отговаря на нуждите. И при сегашното положение на нещата, ние подкрепяме това първоначално а, предложение, но отхвърляме отхвърляме изменения, които биха отслабили или усилили направеното предложение. Смятаме, че а, предложението на комисията е много добре премерено и трябва да остане такова каквото е. Разбира се, можем да го разговаряме с докладчика и с другите политически групи, но ви казвам какво е нашата позиция. Смятаме да се придържаме към линията, която е възприета първоначално и да не приемеме изменения. Благодаря. А сега госпожа Котени. Това е господин Шротер. Да, господин председател, скъпи колеги, по време на нашата посредна среща бях така много многословен, нещо ще говоря по-кратко. Необходима ни е резолюция. Но господина току-що ни написа една резолюция. Значи, това е а, а, резолюция за ревизията, която искаме да имаме към края на годината. Съгласен съм с преждеговорище, че трябва да запазим а, позицията на комисията. Ще на пет пункта. Трябва ли да модернизираме позицията в светлата на кризата? Отговорът е да и то незабавно. Второ, важно ли е да имаме споразумение на първо четене? Да, абсолютно, защото трябва да отговорим на нуждите на кризата. Трето, трябва ли да модернизираме фонда в неговите цели? Да, разбира се. Разбира се, това реши и нашата комисия миналия път. Четвърто, могат ли да се направят да се предвиждат други изменения? Да, разбира се. Има вече направени предложения за изменения. Ние не можем да а, а, а, не, не разглеждаме изобщо такива изменения. И последно, желателно ли е да променяме, да внасяме изменение предложението на а, комисията? И тук съм съгласен, да, а, не е желателно. И а, аз предлагам на моята група да следваме пътя, който ни предлага комисията. Предлага ни се една добра резолюция и оттам нататък имаме нужда от фондове, колкото може по-скоро на наше разположение. Благодаря. Благодаря. Господин Шротер. Благодаря. Смятам, че предложението на комисията не е достатъчно добро. Първо не е ясно къде и за какво ще се е, използват допълнителните средства, които се заделят и дали те ще се използват по устойчив начин. Не са включени никакви критерии за устойчивост. Искаме, например, Обучение за съкретените. Не е достатъчно това, че когато ги съкретият, ще получат някаква финансова компенсация. Именно заради това направихме предложения с конкретни насоки за това как да се изразходват средствата. Имаме лош опит с много от проекти от подобен характер и за това е необходимо да се включат конкретни насоки а не просто да се изразходват средствата. Не просто средствата да се изплащат на хората за няколко месеца и след това какво? Те пак си остават без работа и без е, е ново обучение, без нови квалификации. Затова най-важното тук са усилията по преквалификация, по допълнително обучение, така че да могат тези хора да си намерят работа на пазара на труда. Мисля, че начинът по който е формулиран текста в момента съвсем не защитава интересите на работниците. По-скоро улеснява работата на администраторите. Дори в случаите, в които ни се струваше, че техническата помощ е твърде висока, се оказва, че цифрите заложени в регламента са още по-високи. Ако този фонд трябва да остане, то той трябва да се използва в полза на работниците, а не на администрацията. Също така, е, трябва да се решат въпросите за припокриването с припокриването на Европейския социален фонд и фонда за глобализацията в някои области. Бихме искали участието от двата фонда да е еднакво, защото искаме правилата да са еднакви за прилагането на Европейския социален фонд и фонда за глобализацията, защото иначе се осложняват нещата прекомерно. И не е добре в критериите да се включват произволни цифри, които само да създават неяснота. Важното е, този фонд да води до максимални ползи за работниците. Не мога да разбера защото докладчика не иска да изрази своето лично становище по въпроса. Може би, защото е готова да приеме всичките ни изменения, не знам. Госпожа Лин, аз имам няколко въпроса по отношение на графика. Очевидно е, че с този фонд за приспособяване към глобализацията, когато става дума за райони като моя в западна част на Англия, където има толкова много хора, които са загубили работата си, този тип фондове са изключително важни. И не искам отново набързо, набързо и прибързано да приемем някакъв документ и после да се чудим как ще работи. И така. Искам някой да ми обясни какъв е графика и ако не получим споразумение на първо четене, тогава как се действа по-нататък, защото в крайна сметка във всичките страни в Европейския съюз е, положението е доста лошо заради финансовата криза. Аз не мисля, че е, е добре да е, оставяме нещата е, на споразумение на първо четене. Мисля, че е добре да се мине към процедурата за помиряване, да се чуе гласа на парламента, но все пак важно е да знаем точно какъв ще е графика. Има ли някой, който да може да ми обясни това? Преди да дам думата на представителите на комисията, мога да кажа следното. На 31 март имаме гласуване тук в нашата комисия и тогава ще стане ясна позицията на комисията ни и е, дали може да постигнем съгласие по първо четене. Ако не се постигне съгласие по първо четене, тогава е, парите няма да дойдат е, достатъчно бързо. При всички положения няма да е преди края на този мандат на парламента. И е, това може да осложни нещата. Но така, как ще се развие гласуването, ще разберем на следващата среща на нашата комисия. Господин, госпожа Сталнер има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги. Аз също имам въпрос. Високо оценявам становището на комисията и има добри идеи, но може би господин Олсен би могъл да обясни как в такива сложни случаи той разкалеща начина за консултации с социалните партньори, което трябва да стане много бързо. И второ, госпожа Шродър каза това, ако трябва да се допълни дейността на Европейския социален фонд с дейността на фонда за приспособяване към глобализацията, как това ще стане точно? Защото, колеги, трябва да сме наясно, че всички средства, изразходвани от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, ще изчезнат, тъй като те ще бъдат използвани от Европейския социален фонд. Мисля си, че от 1957 година съществува Европейски социален фонд и той има дълга история. От гледна точка на политическите цели и изпълнението им – този фонд е доказал своята състоятелност, което не е така с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Тоест, ние имаме един механизъм, който работи, който е доказал своята ценност и ние иземваме средства от този механизъм за финансиране. Според мен Европейския социален фонд трябва да остане основен инструмент, защото той е целенасочен и устойчив. А Европейския фонд за приспособяване към глобализацията трябва да бъде само нещо времено и не можем да ги поставяме на равнопоставена основа, да не говорим, че не може Европейския фонд за приспособяване да измества социалния фонд потресена съм от отношението на економически и социален комитет, който подкопава критериите на дейността на Европейския социален фонд. Това е моя въпрос. И госпожа Шрёдер посочи, че не съм изразила своето мнение. За това говоря по тази тема. Мисля си, че госпожа господин Шродер предложи най-малоценните изменения. Аз също така смятам, че парите за техническо подмагане не са полезни, защото, както беше посочено от госпожа Шерльода, каза, че тези средства са пари на Европейската комисия. Ние имахме огромни проблеми са бюджетния контрол, контрол за изразходването на средства за техническа помощ през периода 96-2004 и тези пари трябва да бъдат насочени към хората, които имат нужда от тези пари, а не към длъжностните лица от Европейската комисия. Също така не съм съгласна с допълнителното финансиране от Европейския съюз. 75 на 100 или дори повече Надявам се, че ще можем да постигнем съгласие от някакъв вид тук. Също така подкрепям измененията насочени към изясняването на статута на плащанията и начина на извършването им. Мисля си, че сме съгласни, че това не трябва да бъдат изплащания които наподобяват социални осигуровки. Мисля си, че трябва нещата да бъдат дефинирани по-точно. Благодаря ви, госпожа Штаунев. Мисля си, че идеята беше да общим дискусията, но вие фактически поставихте въпроси. Не знам дали господин Олсън би искал да вземе думата. Да, заповядайте господин Олсън и след това представител на Европейската комисия. Господин Олсън. Може би се е получило недоразумение, госпожо Штаунер. Аз казах, че фондът за глобализация трябва да бъде допълнение към Европейски социален фонд. Че този фонд не трябва да дублира работата, само да допълва работата на Европейския социален фонд. Социалните партньори участваха в това. А що се отнася до социалните партньори, то точно те са онези, които трябва да участват в управлението на такива фондове. И за това техническата помощ е важна, защото идеята е, че трябва да има надлежен процес, в който да участват и партньорите в пазара на труда. Господин Йоркенсън, благодаря. Бих искал да внеса две уточнения. Първо, за происхода на средствата за фонда за глобализацията, защото беше доказано, че ние взимаме пари от Европейския социален фонд, за да захраним Европейския фонд за глобализацията. Това не е така. В съответствие с междуинституционалното споразумение, което ръководи дейността на фонда за глобализацията, ние взимаме неизразходвани средства от всички сфери с изключение на средствата за социалния фонд и другите структурни фондове. Така че не е вярно, че отнемаме пари от социалния фонд. Второто се отнася до техническата помощ, която предлагаме. Смятаме, че много ясно заявихме каква е основата за това предложение – трябват ни пари. Не изключително много пари, но пари, за да създадем една основа за информация за масовите съкръщения. В момента тези данни са разпръснати, а ние имаме нужда от последователна информация за масовите съкръщения. Ние посочихме в нашето предложение, че това няма да бъде някаква облага за комисията. Ние предлагаме на вас и на съвета това какво точно трябва да включва техническата помощ и ще бъде посочено как и колко ще бъде изразходвано. Така че вие ще решите дали това е правилно и дали отговаря на регламента. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. Това приключва нашата дискусия по този въпрос. Както вече казах, на следващото заседание на 21, извинете, на 31 март ще гласуваме за това. Така че тогава ще знаем какво смята по този въпрос нашата парламентарна комисия. И дали ще можем да постигнем съгласие на първо четене, така че приключваме с тази точка от дневния ред. И сега минаваме към десета точка от дневния ред. Това е подобряване на безопасността и здравето по време на работа на бремени работнички и на работнички родилки или кърмачки. Е, от нас се иска становище. Госпожа Мадейра има думата. Благодаря, господин председател. А, искам а, преди всичко да се извиня а, от името на а, нашата комисия. Жалко е, че нямаме официална версия на предлаганите изменения, което би ни позволило да работим по-коректно. Работи се още върху превода. Тоест, можем да работим, но не може би по най-адекватният начин, след като нямаме все още превода на всички езици и това не е справедливо за колегите, включително и за мен като докладчик. Работата ни е много улеснена, тъй като нямаме разногласие по повечето изменения. Следователно нямаме големи проблеми. Въпросът е за правото, за защитата на здравето на работното място. Става дума за един минимален, едно минимално количество изисквания на европейско ниво, които да се спазват от всички. Много е важно да знаем точно за какво става дума всъщност? Всички изменения, които се предлагат, са разумни и с тях бихме могли да се съгласим. Спрямо някои от тях обаче имам известни съмнения. Примерно, това, което предлага госпожа Шродер – 21 и 58 изменение попадат също в тази категория. Е, аз малко имам известни резерви по отношение на тълкуването на е, целите, а също и 30, се отнася до 35 38 изменение, които предлага госпожа Вайсбергер. Виждам, че госпожа Вайсбергер не е тук и не, няма да може да ни разясни а, целта на своите изменения. Но може би госпожа а, Шродер а, ще може да ни обясни какво има предвид по 21 и 58 относно целите. А, мисля, че бихме могли да постигнем съгласие, ако тя обясни какво има предвид. Разбира се, не винаги е лесно да се стигне до компромис. Но сближаването на нашите становища, за което споменавам, ясно показва, че въпросът е твърде деликатен и той засяга абсолютно всички политически групи. Защото в едно пространство на подвижност на работната ръка в Европа, много важно е да се гарантира един минимум права на работниците, в случая на работничките в цяла Европа. Несъмнено това ще улесни обсъжданията и ако председателството е съгласно, смятам, че това би позволило на съветът и на парламентът да постигнат по-бързо споразумение. Благодаря. Госпожа Лин, госпожа Шродер и Кламатко Има думата. Първо госпожа Лин. Съвсем накратко. А, разбирам, че приемате моите предложения 16, 17 и 41. А, ако е необходимо да се обяснява 16-то изменение, дадено е обяснение за него, но то не е разумно, то се отнася към нещо съвсем друго, станало е някакво объркване. Така че когато четете мотивите, естествено трябва да имате предвид, че не това са истинските мотиви за това изменение. Колкото става до 16, 17 и 41 изменение, става дума за, 7, за 6 седмици задължителен отпуск по майчество. Мисля, че трябва да оставим на отделната майка а, да решава това. Защото да кажем на е, една жена, че трябва обязателно да вземе 6 е, седмици отпуск, е, не е правилно. Някои ще искат повече, други няма да искат 6 седмици. И разбирам, че ще подкрепите моето искане да се заличи позоваването на задължително взимане на 6 седмици отпуск. Благодаря. Госпожа Шротер. Господин председател, не искам а, да настоявам прекалено много на този пункт, но искам да спомена нещо, което докладчикът а, каза. Тя се питаше каква е целта на измененията, които предлагам. Целта на тези изменения е да се направи законодателството по защита на работниците майки и кърмачки, като се постави тази защита на едно равнище с директивата срещу дискриминацията. Проблемът е, че тази директива обаче е, е твърде слаба. И аз бих искала да възстановя последователността. Тоест, трябва да бъдем последователни в нашия подход към тези въпроси, тъй като майките на практика не могат да отстоят правата си и мисля, че моите изменения позволяват нашия документ да съответства на другите документи в тази област. По този начин ще бъдем последователни в нашето законодателство. Както вече казах, практиката е показала, че тези права в много случаи са така, чисто теоретични, на теория само съществуват. Господин, господин, господин Штауне. Благодаря, господин председател. Едно разяснение и една поправка. За мой най-голям ужас съм подписала предложение за изменение заедно с Томас Ман. Изменение 38, 39, 44, 47. Аз нямам абсолютно нищо общо с тези изменения. Това е някаква грешка, не знам какво е направил а, секретарята. Томас Ман е от моята политическа група, обаче аз не бих, могъл да под... не бих могла да преподпиша тези предложения за изменения, защото те противоречат на моите предложения. Затова бих искала да помоля секретарятът да махне името ми от тези е, четири изменения. Е, това е така конкретно по техническа цена на въпроса. Сега нещо е, по-общо по отношение на моето предложение за изменение номер 15 а, бих искала да ви помоля да имате предвид, че има страни членки, където законът за отпуск по майчинство или родителски отпуск, ако щете, не отговаря на необходимото, не е на необходимото равнище. Ние трябва да да направим а, така, че да гарантираме да гарантираме а, някаква защита. А, аз подкрепям предложението за 18 месеца, но в някои страни, в моята страна и в Германия, е възможно да се вземе под, по-дълъг отпуск по майчинство. разбирам, че в различните страни действат различни правила в това отношение. Но, но и затова мисля, че моето предложение за изменение 15 би било а, уместно. Благодаря. А, исках списъка на, на кабините. И сега госпожа Медейра, за да приключи дискусията. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за техните обяснения. А, колкото а, до изменения 21 и 58. те имат отношение към другата директива и не мисля, че това е мястото да се позоваваме на тази директива. Тя е една доста сложена директива. Предполага, смятам, че това са въпроси, които можем да обсъдим и сигурно ще стигнем до споразумение. А сега а, на госпожа Лин ще кажа, че не съм се позовала конкретно на предлаганите от нея изменения. шесте седмици са предвидени за защита на жената. А, всяка жена трябва да реши сама, но държавата трябва да гарантира защитата. Ако искате, може да отидете на работа още на другия ден, след като сте родили. Но по закон трябва да е гарантирано правото на жените да имат поне 6 седмици отпуск. Край на краищата, разбира се, всяка майка решава сама. Тоест, независимо от това какво правят или не правят отделните лица, този период трябва да бъде включен в закона. 15-то изменение според мен не е проблемно. е сходно с редица други изменения, в които се защитават подобни възгледи. Жалко е, че говорим за тези директиви а, изолирана една от друга. Би трябвало да ги разглеждаме заедно. Благодаря. С това приключваме дискусията по тази точка на дневния ред. Ще гласуваме на 31 март на следващото заседание на комисията. Приключваме с тази точка от дневния ред. И сега минаваме към точки 11 и 12. А те се отнасят до Конвенцията на Организацията на Обединените нации за правата на хората с увреждания и а, е, за факултативният протокол към Конвенцията на Организацията на Обединените нации. Обсъждахме с докладчика госпожа Желева този въпрос и като се, като се им включи тази конвенция, която страните членки могат да приемат или не могат. самата конвенция ние не можем да променим, разбира се, може да имаме становище по отношение на нея. И затова се споразумяхме да действаме последния начин. Ще предложим резолюция, и ще чуем а, какво е а, становището на комисията. Измененията, които са внесени във връзка с конвенцията и факултативния протокол, ще бъдат а, отразени в резолюцията. Нещо повече. Съгласили сме се по нова срок за по-нататъчни предложения за изменения и този срок е 6 март. А, това е което исках да ви кажа предварително, преди да пристъпим към обсъждане на тази точки от дневния ред. Имайте предвид, че става дума за конвенция и факультивен протокол, а също така и резолюция, която ще се добави към нея и ще бъде обсъждана в пленарна зала. Госпожа Желева. Благодаря, господин. Thank you, Allow me first to thank colleagues към двата доклада. Припомням, че бяха... Има ли? Те some problem with... Uh, okay. Uh, най-напред искам да благодаря на всички колеги, които направиха предложения и допълнения към двата доклада. Припомням, че бяха получени 34 поправки по конвенцията и 19 по факултативния протокол – Както вече спомена нашият председател, а, голяма част от тях биха могли, както и текстове в доклад, самите доклади, биха могли да бъдат обявени за недопустими, съгласно предварително избраната процедура и затова се наложи промяна в нея. А, смятам, че Европейският парламент а, винаги е бил а, последователен в своите усилия за изработването и подкрепата на законодателство което подкрепя хората с увреждания и гарантира техните права. И както стана ясно още по време на предишното ни заседание, Европейският парламент се произнася за първи път по конвенция на Организацията на Обединените нации, свързана с правата на човека. Затова аз вярвам, че всички вие ще се съгласите с мен, че ние като европейски депутати Бихме желали и имаме да кажем нещо повече от краткото да в подкрепа на двата документа. След срещи и разговори с организации на хората с увреждания, включително и такива в моята страна, смятам, че те очакват да чуят повече от нас по темата, във връзка както с Конвенцията на ОНЕ за хората с увреждания, така и по факултативния протокол към нея. Както споменах, към двата доклада бяха направени доста допълнения – и затова мисля, че е важно да имаме дебат и че обществото заслужава да чуе повече от нас и да, да усети по-добре нашата подкрепа за а, държавите членки и за общността в процеса на ратифицирането и присъединяването към конвенцията и факултативния протокол. С задоволство бих искала да спомена в заключение, че когато нашата комисия започна работа по двата документа, страните, които бяха ратифицирали конвенцията и се бяха присъединили към факултативния протокол, бяха само четири, а именно Словения, Унгария, Испания и Австрия. Сега те вече са шест. След Швеция преди няколко дни Германия направи това. А, както председателят на комисията ни каза, наред с дебата ще имам, имаме възможност да предложим а, на вниманието на останалите наши колеги проект за резолюция на нашата комисия. В предложения на вашето те, внимание текст аз съм включила и част от допълненията, които бяха направени към докладите, както и, и такива, които бяха направени а, от организациите на хората с увреждания в процеса на наблюдение. Включени са също така и предложенията от комисията а, ФЕМ, която подготви становище по докладите. И аз в заключение бих искала да кажа, че очаквам с голямо удоволствие и интерес а, вашите допълнения и дебата в комисията на 30 марта. Благодаря за вниманието. Tack så mycket. På talarlistan har jag en person, Sole. Eh, Vid detta till. Само а, госпожа Лин а, иска да вземе думата по този въпрос. Благодаря ви, благодаря ви за цялата извършена. Ние очевидно сме съгласили за проекторезолюцията. Аз съм благодарна за това, че моите изменения са включени в проекто резолюция, така че едва ли ще имаме някакви възражения. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви. Имате думата. Всички желащи, които искат да се изкажат по въпроса, доколкото виждам, няма желащи. Добре, тогава приключваме дискусията. А, господин Бушил Матиус. Аз не видях отговор на следния въпрос, тъй като това е резолюция, по която ще гласуваме в парламентарната комисия. Дали името на първоначалния докладчик ще бъде включено в текста на резолюцията. Ще бъде посочен първоначалният докладчик. Мисля си, че е ясно, че трябва да се посочи, че докладчикът е движещата сила. И бих искал да дам висока оценка на извършената докладчика работа. Благодаря ви. С това искам да ви обявя, че на 1 март ще бъде гласуването по конвенцията и по резолюцията, така че приключваме с тази точка дневния ред. Следващата точка се отнася до обновената социална програма. Докладчикът е господин Пинеда. Господин Силвър Пинеда, заповядайте. Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, първоначалният вариант на този доклад беше подготвен през декември 2008. Тогава все още не схващахме целият мащаб на кризата. Липсата на доверие на хората в света – започнахме едва с времето да осъзнаваме реалните последици, реалния мащаб на събитията. За това заедно с колегите предложихме други изменения. Вариантът, който имате пред вас, отразява сегашната социална реалност много по-добре, отколкото първоначалния проект от текст. Мисля, че трябва да правим повече социална загриженост в по-голяма степен, отколкото го правихме преди. За това съдействат и редица изменения на колегите. Аз заговорих с докладчиците в сянка и предложих някои изменения, включително и компромисни изменения. Изцяло съзнаваме факта, че трябва да постигнем съгласие и да постигнем баланс като обхванем различни приоритети в социалната сфера. Бих искал да се спра върху два аспекта, които надхвърлят рамките на този доклад. С огледа на сегашната економическа ситуация, длъжни сме ясно да заявим, че ние сме за една Европа с по-силна социална политика, защото залогът е социалният мир в Европа. Не смятам, че трябва да намаляваме социалните разходи. Тъкмо обратното. Трябва да проведем сериозни социални реформи въз основа на модела за устойчивост. Аз предложих 18 изменения миналата седмица. И що се отнася до мен, то не смятам, че имаме нещо, по което да не сме съгласни. Има някои компромисни изменения по 18c. Постигнахме съгласие за намаляването на нивото на бедност. Същото вежи до 19, 20, 21 и 22. по социалния модел – то това може да веде до загуба на доверието. Не съм съгласен с измененията на колегите, които са доста сходни. По изменение 74 мисля си, че можем да постигнем съгласие, като се добави абзац за държавите членки. Може би 57 и 58 ще отразят това. По този начин мисля си, че нещата ще бъдат по-ясни. Тогава 67-68 79 и 80 биха могли да бъдат слети в един абзац. По точка 6, която говори за децата, преждевременно напускащи училище, мисля, че трябва да включим формулировките от изменение 95 и изменението на господин Коростача. По точка 9 и начинът за прин. по който социалната политика може да даде своя принос, мисля си, че 67 и 68 могат да бъдат включени и също въжи и до изменение 101. Точка 2, която говори за от финансово участие, финансовите вноски на работодателите, тази точка беше предмет на много изменения. Има различни варианти за компромис. Точка 14 за отрицателните последици от миграцията. Мисля си, че можем да постигнем съгласие по 128, 129 и предложените от мен изменения. Бих искал да благодаря на господин Бушил Матиус за новите му предложения, тъй като то обедини няколко компромиса 127, 128 и 75. Изцяло съм съгласен с неговите изменения 153, 159 и 183. По-специално предвиждах да предложа някои компромисни изменения, отразяващи предложенията на Комисията по правата на жените, но така или иначе трябва да премине доклада и през Комисията за економически и парични въпроси и за околната среда. Благодаря на всички колеги за техния принос и съм абсолютно убеден, господин председател, че ще постигнем успех. Благодаря ви. Сега господин Климас и после господин Костача. Да, благодаря ви, господин председател. Смятам, че е много важно да се вслушаме в посланието, формулиране от колегата Пьенера и смятам, че нашата група се съгласява с неговата цел да се формулира едно послание за засилена социална политика. Ние работим наистина в дух на сътрудничество в този момент. Основните предложения, внесени от нас, всичките бяха част от стратегията за по-амбициозна политика. Европейската комисия предложи миналото лято социалната програма и нашата група сметна, че това е твърде малко и твърде късно. Особено, що се отнася до някои други досиета, които вече обсъждахме в нашата комисия. Затова смятам, че е важно да споменем и други аспекти. за това предложихме да бъдат разгледани проблемите с нископлатения труд, колективното трудово договаряне и други. Затова смятам, че в момента сме на прав път с колегата Пиенера и сме на път да формулираме компромиси, които ще ни придвижат по-напред. Има един проблем с писмения превод от на едно от моите изменения и това може да доведе до недоразумение. Говоря за изменение 112, в което комисията се приканва да направи ясно разграничаване между работодателите, самонетите лица и малките предприятия от една страна и нетите лица. Самонетите лица са преведени на някои езици като фалшиви самонети лица, лица, които се представят за самонети. Обаче това не е така. Нашият призив е да се прави ясно разграничаване между самонетите, добросъвестно самонетите лица и другите нети лица. На холандски наистина писменият превод изобщо не отразява това, което исках да кажа. Аз внесох изменението си на английски. Аз мисля си, че сме на прав път. Мисля си, че и другите докладчици в сянка ще потвърдят това и мисля си, че наистина сме на път да постигнем компромиси. Благодаря ви. И на мен така се случи. Веднъж, когато работих по един доклад, доклада за делото Лавал някои от е, преводите от английски към шведски не бяха е, достатъчно добри. Господин Костачер, имате думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да изрази своето съгласие с коментарите, направени току-що от господин Кремер разбирам казаното от господин Сила Пенеда. Неговите изменения също допълниха добре текста. А сега няколко конкретни въпроса. Когато говорим за справяне с бедността, и за подпомагане на всички, които са засегнали от бедността. Мисля, че е твърде жалко това, че тук не, сме вклю... че тук не са включени мигрантите от ромски происход и мигрантите без документи и за самоличност. Не трябва да пропускаме по никакъв начин а, онези хора, които са на дъното на социалната пирамида. Още повече, че в момента има популистка вълна срещу тези хора. Погледнете какво се случва в Италия, погледнете резултатите от вчера в Австрия. Най-големите ксенофоби получават най-много гласове. Така че като Европейски парламент сме длъжни да споменем изрично това, че трябва да има специални политики за тези групи. За тяхната интеграция и за борбата с бедността сред тях. Подкрепям компромис 2. А по компромис на изменение 1 ще подам устно изменение. Компромис на изменение е добро, приемам го, въпреки, че превентивните мерки, които съм предвидил, не са споменати, но все пак това не е от решаващо значение. Сега, има и някои е, неща, които стоят по-различно тук. Flex security, е, гъв, комбинацията от гъвкавост и сигурност. Е, всички си мислят, че това е някакво магическо решение – не трябва обаче да забравяме, а, че това може да даде гъвкавост на работодателите, но не толкова гъвкавост на работниците. И затова искаме е, да осигурим дългосрочни и устойчиви работни места за хората, които са на пазара на труда. По компромисно изменение 4 аз предложих е, да се говори и за подходяща минимална заплата. Виждам, че думата минимална е заличена, очевидно нарочно. А когато говорим за насърчаване на създаването на нови дружества, това звучи добре, но по никакъв начин не трябва да намекваме, че онези, които се сблъскат с затруднения, сами са се виновни. Нищо подобно. Компромисно изменение 5 е добро. То успява по сбит начин да представи регионалните въпроси. Същото въжи за компромис на изменение 6. Е, тук говорим за финансово устойчива политика и за справедливост. И отново се споменава и социалното включване и борбата с бедността. бедността така че благодаря много на господин Сила Пенеда. Благодаря. Господин Бушил Матиус. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да поздравя господин Силва Пенеда за свършената работа и за широкият поглед, който показва възможността да постигне компромиси. Във всички случаи нашите позиции са доста сходни. Беше споменато, но пак ще го кажа. Мисля, че много важно е специално да отбележим, че мнозина от нас, особено в тази комисия, смята, че един от бъдещите етапи на нашата работа трябва да бъде изграждането на социална Европа там, където все още има много празноти и много слабости. И в докладите, които ние ще приемем, трябва обязателно да подчертаем по положителен начин това. Господин Пенеда а, го казва, трябва да се, му се даде дължимото. А, трябва да се опитаме а, да обърнем внимание на страните членки на този въпрос, е, просто само благопожелания не са достатъчни. Има един-два пункта, по които още има да разговаряме, по повечето вече сме се съгласили. Не виждам основания да не се съгласим и по тях. Някои от колегите, с които разговарях, искат да видят дали тяхните изменения ще бъдат взети предвид. А аз би искал, искал да приключа, като настоя на нещо особено важно. Вече два пъти го споменавам. Това са социалните услуги от общ интерес. За тях говоря и в двете изменения, които предлагам. Те трябва да бъдат застъпени много точно и категорично. Благодаря. Uh, uh, благодаря, господин Бушуматис. И след това госпожа Томашевска. Господин Бушуматис. Благодаря, господин председател. А, а, мисля, че този доклад а, ще бъде особено а, убедителен. Искам да благодаря на всички, които са работили по него. А, радвам се, че колегите от другите политически групи а, мислят същото. Защото ние наистина трябва да настояваме повече на социалните проблеми в сложните времена, които преживяваме. В нашето желание да направим доклада колкото може по-добър, не трябва да се опитваме да бъдем всеядни и да включваме в него прекалено много неща. Искаме доклада да бъде подкрепен от всички политически сили, но някои се опитват да внесат изменения, които ще затруднат някои други колеги да се съгласат с доклада. Става дума за минимални заплати, адекватни заплати и така нататък. Това са много деликатни въпроси, защото те са от правомощите на страните членки. Трябва да се спомене нещо, може би, за равното заплащане, за равна работа, но трябва да бъдем много внимателни, когато прекусяваме такъв труден терен. По-рано говорихме за временните работници, след това за командированите. Искам да обърна внимание на а, докладчика, че не трябва да се занимаваме с командированите в този документ, защото има специална директива за тях. Е, има махарда на основните права. Ако се опитаме всичко да е, смесим в един такъв документ, да нещата стават е, по-трудни за постигане споразумение. Нека запазим документа колкото може по-прост. Сигурно си спомняте, че а, имаше множество за преразглеждане на директивата за командированите работници. Съгласен сте с мен, обаче ще не трябва пак да се връщаме към нея. Не, не съм казал подобно нещо, казва председателят. А сега госпожа Томашевска. И след това госпожа Коти. Благодаря, господин председател. Има два е, съществени въпроса и един технически въпрос, който искам да повдигна. В измененията, които съм внесла към този доклад, привличам внимание към факта, към проблема с многодетните семейства. Не знам как е в другите страни, но в Польша има изследвания по този въпрос. Става дума за група хора, които често остават без необходимата помощ и за които е необходимо да се вземат специални мерки. Примерно, семействата с един, един единствен родител, трябва да се каже, са много по-добре поставени от многодетните семейства. И трябва да кажа, че съвсем не е правилно да забравяме за многодетните семейства. Те имат нужда от помощ за да не затъват в нищета. Много деца растат в недостатъчно добри условия, нямат достатъчно добър достъп до образование и до здравни грижи. Това са мотивите за моите изменения. Това първо. Второ, Искам да кажа, че съм съгласен с, съгласна с колегата, който каза, че не трябва гъвкавата сигурност да се използва като някакво разковниче, с което да се решават всички проблеми. Съгласна съм с това, но пък съжалявам, че нямах е, достъп, е, не можах да прочета компромисните изменения, нито на английски, нито на полски. Съжалявам, не чета, не разбирам френски и не можах да се запозная с тях. Не за първи път присъствам на заседание на комисията, е, на, на което не съм могла да прочета документите. Би трябвало документите да се превеждат своевременно на всички езици. Благодаря. Сега госпожа Крету. Благодаря, господин председател. Присъствах на бях на дълго гласуване в комисията по вътрешния пазар, след това бях на среща с госпожа Миглена Кунева, затова не можах да дойда по-рано тук. Искам да благодаря на господин Силва Пенеда за това, че той е готов за диалог, за съвместна работа и за компромис нямаме големи разногласия. По някои въпроси имаме различни мнения, но дори и тези различия не са особено големи. Както вече казахме, подкрепяме всички компромиси, които целят упростяването на текста. Бихме искали докладът да бъде пределно ясен и не особено дълъг. И затова искам да се обърна към комисията с едно пожелание – има някои изменения, които, по мнението на докладчика, трябва да се отхвърлят. Имаме също и становище на Комисията по въпросите на жените. Много често пренебрегваме становищата, които ни дават други комисии. И затова призовавам а, да не отхвърляме становища, които а, са ни дадени от Комисията по правата на жените и други становища, които смятаме, че са уместни. Аз съм оптимистка, смятам, че ще можем да стигнем до споразумение. И ми се иска проблемите, които вълнуват повечето европейски граждани, да бъдат отразени в този документ. Знам, че е деликатен въпрос с заплатите, но като граждани ние бихме искали този въпрос с заплатите да получи приоритетно внимание. Иначе няма да бъдем представители на мнозинството на европейските граждани, които този проблем вълнува господин Пемес вече а, изрази становището на социалистите по този въпрос. Аз съм оптимистка, сигурна съм, че ще намерим а, начин да се споразумеем. Искам да благодаря още един път на докладчика за начина по който той работи в сътрудничество с всички нас. Благодаря сега госпожа Лин. Благодаря много. Както знаете, много често дискутираме социалните въпроси, социалната програма и особено обновената социална програма и е, сме включвали въпроси свързани с нея в много от докладите. Радвам се, че голяма част от е, решенията, които сме постигнали, ти са включени във вашия доклад. Мога да приема компромисните изменения, които включват е, моите изменения. Не знам дали е, сте разбрали вече това. Сега, що се отнася до а, минималната заплата и минималния доход? Има някои а, споменавания на специални а, схеми от организирани държавата членка, от държавите членки за осигуряване на, на съответния минимален доход или минимална работна заплата. А, а, мисля, че е добре да направим това, защото иначе е много трудно да постигнем включване. По антидискриминацията, както винаги казваме, а, трябва да се прилага съществуващото законодателство в тази връзка. А, защото без това няма как да приложим обновената социална програма. Не съм съгласна, че е добре да е, изключваме въпроси, по които не са съгласни всички е, политически групи. Защото ако изключим някои от решаващите моменти, докладът ще е много по-лош, отколкото пък ги запазим. Благодаря и допреди да дам думата на господин Силва Пенеда. Един въпрос, е, свързан с минималната работна заплата, свързана с нашия опит в скандинавските страни. Всичко, което се отнася до заплатите в скандинавските страни, се решава чрез колективно трудово договаряне. И ако се говори и за специални схеми и за е, заплати, е, това може да върви против традициите на държавите членки в тази област. Господин Силва Пенеда. Благодаря много, господин председател. Искам да благодаря на колегите за любезните думи. Ние ще разгледаме, ще запознаем с всички изменения, всички онези, които биха могли да се включат в текста. Като казвам това, какво имам предвид? Очевидно, че има някои изменения, които са по-деликатни от други. И е много трудно за докладчика. А, говорим за младежите, говорим за емигрантите, говорим за възрастните, за жените за многодетните семейства, за семействата с само един родител, за редица социални категории. Списъкът е дълъг. И а, аз разбира се се стремя да упростя нещата. Защото ако непрекъснато повтаряме едно и също, ако преповтаряме много пъти едни и същи елементи, докладът ще стане прекалено тежък. Затова съм съгласен с това, което казаха някои колеги тук. Много е трудно да се говори за всичко, както е трудно да не се говори за нищо. И всичко това, разбира се, затруднява нашите разисквания. Но съгласен съм с тези, които казаха, че това са проблеми, които можем да преодолеем. Е по отношение на минималната заплата. Въпрос, който вече сме обсъждали. Това е проблем, който е третиран в други документи. Нашият доклад искаме да бъде кратък и обективен. Ако ние започнем да добавяме проблеми, които вече са обсъждани по друг повод, които вече са включени в други документи, качеството на докладът Е, няма да бъде така високо, както ни се иска. Няма никакъв смисъл да повтаряме въпроси, които вече са решени другаде. Несъмнено, някои от тези въпроси са важни – Трябва да се върнем и към, да кажем няколко думи по въпроса как да формулираме доклада. Някои колеги искат да се позоваваме на други доклади, защото някои от тези въпроси вече са третирани другаде. В някои от страните членки съществуват юридически механизми, които уреждат някои от тези въпроси. Но всички въпроси, които се отнасят, например, до заплатите, могат, могат да бъдат споменати. Ако е въпрос, мога да кажа, този въпрос е решен в еди кой си закон, в еди коя си страна по този начин. Господин Лител, съгласен съм с вас. Комисията, Европейската комисия, т.е. нашата комисия вече представи доклад по въпроса, за който споменавате. Няма да говоря за всички предлагани изменения едно по едно. Е, ще се опитаме да постигнем споразумение и да включим мнозинството от проблемите, които повдигат колегите. Благодаря. Така че ще гласуваме на 31 март на следващото ни заседание за този доклад, така че приключваме с обсъждането на този доклад и преминаваме към последната точка от дневния ред на заседанието и това е активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда. Госпожа Джин Ламберт, заповядайте. Благодаря ви. Смятам, че може би ще възпроизведем част от предходната дискусия. Но, както си спомняте, идеята беше да отговорим реално на предложенията на Европейската комисия и те бяха обсъдени от съвета. Става дума за активното приобщаване на хората, изключени от пазара на труда. Разглеждаме редица сфери, в които комисията и съвета са били особено активни. В отговор на първоначалния ми доклад получих над 100 изменения, които като цяло бяха допълващи а не изцяло пренаписващи доклада, за което съм много благодарна на колегите, въпреки че има един-два спорни аспекта и това едва ли ще ви очуди. Защото това са сфери много близки до нези, споменати от господин Силвер Пенеда. Единият аспект е минимален доход и подпомагане на лицата, чието доход е под този минимум. Това е един ключов компонент на препоръката на комисията и ние трябва да реагираме на предложенията на Европейската комисия. И точка 6 е най-спорният текст. Там се съдържа предложение за директива в тази сфера и там няма всеобща подкрепа. Така че не знам дали ще постигнем компромис, но има редица варианти. Например, да се постави по силен акцент върху провеждат на 2010 година като година за изкореняване на бедността в Европа. Раз... Разбира се, тук по-скоро става дума за различни варианти, а не толкова за възможни компромиси. Има обаче някои сфери, в които е реално да се постигне компромис и съм много благодарна на секретарията, който подготви различните текстове. Говорим за въпроси, като минималния доход, това е единият въпрос, но има също така и такива въпроси или сфери, като поставяне на условия, свързани с това, до колко помощите могат да бъдат обвързани с участието в трудовия пазар. Това е още една сфера, в която ще трябва да се направи ясен избор дали трябва да се поставя такива условия изобщо или трябва да се поставят, но трябва да бъдат обмислени много внимателно. Компромиси са възможни по точка 5 за противоречията между система за социални осигуровки и това как те могат да пречат на хората да излязат на пазара на труда. Също така по въпроса за качеството на социалните услуги в точка 13 и също така борбата с дискриминацията, която е визирана в точка 15. Мисля си, че тук ще се постигне компромис. Също така по точка 22 и въпросите за плана за придвижване напред. Повечето от измененията са такива, че съм съгласна с тях, но трябва да помислим евентуално да потърсим компромис по точката свързана с лицата полагащи грижи или може би да обмислим добавяне на някакви текстове, може би някои внеслите изменения по този въпрос ще оттеглят своите предложения, но трябва наистина да обмислим по-сериозно този въпрос. Бих до някъде повторила това, което каза господин Силва Пенеда за уязвимите групи, доколко искаме да ги изброяваме, да посочваме един списък. Да, разбира се, всички има представа кои са тези групи, защото не говорим за това за пръв път. Но трябва да решим в тази комисия дали ще имаме конкретен списък или само ще посочим, че има такива групи. Може би е добре да погледнем как да разгледаме мерките за подпомагане на младите хора от Социалния фонд и фонда за глобализация. Може би това е по-добре да бъде предмет на други доклади, може би дори в самата социална програма. Може би ще решим, че по-добре в друг доклад да се разглежда този въпрос, а не в доклада, който е посветен на активното приобщаване на лица, изключени от пазара на труда. Също така съм наясно, че имаме някои проблеми, които отново възникват този доклад и които преди това са били включени в други доклади. За мен това е сериозно затруднение в качеството ми на докладчик, защото аз подкрепям тези идеи, например, отчитане на социалните реалности и нататък, но бих искала да помоля парламентарната комисия да разгледа кои изменения се вписват в конкретната тема за активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда, и да разграничим тези изменения от унези измененията, които не са чак толкова тясно свързани. Например, предоставянето на обежище не е толкова тясно свързано с темата на доклада, който разглеждаме. Така че има различни аспекти, но като цяло съм съгласна с повечето изменения. Да, очевидно ще трябва по някои въпроси да направим някакъв избор, що се отнася до терминологията или дори понятията, защото трябва да помислим, че минималният доход е това, което позволява на хората да живеят за достоинство, а подкрепата за, им, за доходите също така ще изисква по-сериозно мислене като формулировка, така че ще трябва да се обмисли също какви варианти ще бъдат възприяти в текстовете за борбата с дискриминацията. Същото въжи и за въпроса с поставянето на определени условия и изисквания. Бих искала да благодаря на всички колеги за измененията и наистина повечето от тях бяха много полезни. Благодаря ви. Благодаря ви. Имаме дълъг списък на желащи да се изкажат. Госпожо Лин, благодаря. Благодаря, Джин за извършената работа. Мисля си, че за точка 6 сте абсолютно права, там ще имаме проблеми. Да, аз предложих моето изменение по точка 6 за минималния доход. Не призовавам за задаване на някакво ниво на минимален доход на европейско ниво – не, по-скоро смятам, че трябва да има обмен на, добрите практики между добри, не, не добрите практики между държавите членки, за да се разгледа този въпрос. И това беше моето изменение 54, ако не се лъжа. Споменах също така е в много изменения хората с увреждания, хората с проблеми с наркотиците, алкохола. Също така поставих въпрос в едно от моите изменения. Дали трябва да се откажем от задължителната възраст за пенсиониране? За мен това е важен въпрос. Разбира се, държавите членки ще решат каква ще бъде възрастта за задължително пенсиониране. т.е. по-скоро държавите членки ще решат за възрастта за пенсиониране, но според мен грешка да има задължителна възраст. Сега за лицата по лагащи грижи има много силен текст и той се стреми да обедини многото изменения, които бяхме внесли всички ние по този въпрос. Сега за лицата търсещи обежище трябва да им се гарантира достъп до трудовия пазар, така се призвава в много изменения. Да, наистина мисля си, че тук е важно да има обмен на най-добри практики между държавите членки, но така или че аз съм убедена, че лицата търсещи обещите трябва да имат право да работят защото много държави членки те са изключени от трудовия пазар, така че трябва да обмени практики, които ни позволят тези хора да получат достъп до трудовия пазар. Постарах се, докато говоря, да се вслушам и в разговора, който вървеше от лявата ми страна. И така трябва да осигурим достъп на лицата, търсещи убежище до трудовия пазар. Вие знаете какви са измененията, защото работихме в миналото по подобни въпроси и съм сигурна, че ще можем да продължим да работим заедно и да постигнем компромиси по тези изменения. Много ви благодаря. Благодаря много. Благодаря, господин председател, за кратки коментари каза господин Кремер. Ние подкрепяме предложенията, свързани с минималния доход. Системата, с която това да се осигурява, е друг въпрос, но като цяло предложението си заслужава. Второ, има един въпрос, по който са подадени изменения от няколко колеги. Става дума за влизането на пазара на труда и е, по-конкретно е, за ролята на държавата, тук особено в областта на професионалното образование, обучението през целия живот и прочие. Е, мисля, че това са предложения, които с удоволствие ще приемем. Благодаря. Не виждам никой друг, който желая да се изкаже, така че давам думата на госпожа Ламберт. Благодаря. Благодаря много и на Лизлин за подадените от нея изменения. Ще е, работим по компромисни изменения, които да ги включат и е много важно да се важно да се вземе предвид позицията на социалистите е, по този въпрос, защото в крайна сметка те имат опит в това. Сега ролята на местните власти. Това е важен въпрос и беше повдигнат от е, няколко от изказалите се. Мисля, че тази роля е, почти не се споменава в този документ, така че напълно приема в, на, на, Напълно приемам предложението на госпожа Цампази е, за споменаване на местните власти. Благодарна съм и на госпожа Панайотополос за това, че е, се присъедини към някои от измененията и че реагира изключително бързо. Мисля, че и е, други колеги щяха да се присъединят към мен, но просто времето беше твърде кратко, за да успея да им обясня за какво става дума. Благодаря много, госпожо Ламберт. С това приключваме дискусията и по тази точка от дневния ред. Гласуването ще се проведе на 31 март. И преди да приключим с работата си днес, искам да кажа, че като цяло имахме предложение да проведем заседание на координаторите днес – но тъй като а, дневният ни ред беше съвсем кратък в заседанието на координаторите, използвахме писмената процедура. Резултатът от заседанието е изпратено до секретарията и всички и а, за това няма да има заседание на координаторите. А, при... Има и следваща точка разни. Господин Бушил Матиус, Съвсем накратко, за да покажа, че се чувства на председателството, когато се сблъсква с различни проблеми. Ето, например, можем да предложим директива за слънцето, слънчевото греене в очите на председателството, докато то работи. Мисля, че това е много жестоко като условие на труд. Да, имаше между другото една възможност. Можехме да сложим шторите и да няма каквато и да било слънчева светлина в залата и ние да не страдаме, но пък вие да страдате от липсата на слънчева светлина. Чудехме се дали има възможност, техническа възможност да се пусне шторите само на един прозорец, но още не сме установили това. И така, благодаря много, господин Башил Матио, за вашето съчувствие. Следващото заседание ще се проведе на 31 март и е, понеделник 30 март и вторник 31 март.